24 ноември 2014 година постъпи заявление за снемане на имунитета на Дан Компетентните власти и от румънските компетентни власти искат не, свалянето на неговия имунитет.